Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Радвам се, че ви виждам тази сутрин. Надявам се, че вчера сте пътували добре. Моето пътуване беше интересно. Трябваше Трябваха ми 14 часа за да стигна до Брюксел заради невероятния хаос в авиокомпаниите. Както и да е, благодаря ви за разбирането. И започваме натоварения ден с гласуване. Започваме с гласуването на доклада на господин Шкърлес политиката на сближаване. Е, и е, кръговата економика. Господин Шкърец, имате думата. Благодаря на всички докладчици в Сянка за чудесното сътрудничество. Благодаря ви. Веднага преминаваме към гласуването. Започваме с изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 1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 въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. И 31 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въз... Извинявайте, премин пада. Преминаваме към издание 32 за. Втората част. Първата част. Започваме от начало. 32 измерение, първа част. За, против, въздържали се, приема се. 32 втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за. След като сме приели компромис 42, NV4 пада. Затова преминаваме към компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се. Нека да проверим изменение 47. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 60-то. Измерение за, против, въздържали се, приема се. 61. Устно изменение. Има ли възражения срещу устното изменение? Няма. Гласуваме 61-во изменение с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 71 измерение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Измерение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 83 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. Гласуваме изменение 113 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 124 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 128 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. НВ 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. нв 7 за, против, въздържали се, приема се. нв 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. нв 9 за, против, въздържали се, приема се. нв 10 за, против, въздържали се, приема се. NV13 за, против, въздържали се, приема се. NV16 за, против, въздържали се, приема се. NV17 за, против, въздържали се, приема се. NV18 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV19 за, против, въздържали се, приема се. NV20 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV22 за, против, въздържали се. И сега окончателното гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Докладът, докладът се приема. Поздравления, господин Шкърлец. Трябва да спомена, че имаме едно, един допълнителен глас за а, дух самия докладчик, който си е забравил картата. Случва се. Следващото гласуване е по становището ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза. Както знаете, че комисията Авко е подготвила доклад и господин Обрихте е подготвил нашето становище. Господин Обрих не е тук и за това преминаваме към самото гласуване. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 16. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 32. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 33. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 40. За, против, въздържали се, приема се. 41 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, отхвърля. А приема се, извинете. Изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега преминаваме към окончателно гласуване. Може да гласувате. And the vote is closed. And we have... Uh... на гласуването. За 33 така че становището се приема. 30 плюс 1. Така, това беше постановището. Сега преминаваме към следващото гласуване. Резолюция от името на нашата комисия. Справяне с специфичните потребности на селските, планинските, отдалечените райони. Преди да гласуваме, бих желала да споделя следното. Ние решихме да изготвим тази резолюция на 25 април. Координаторите подкрепиха проекта за резолюция. Този проект беше изготвен на английски и изпратен до членовете на нашата комисия по писмена процедура. 42 изменения бяха внесени до крайния срок за изменения. И бих желала да ви припомня следващите стъпки. Първо, координаторите ще подготвят въпроси за устни отговори на 28. Ще бъде датата и съответно от името на комисията аз ще изготвя тези въпроси. Ако политическите групи се договорят да ги включат тези устни въпроси в техния дневен ред, то ние можем на пленарна сесия всъщност да обсъждаме устния въпрос. Това е процедурата. Сега с няма какво да кажа. Искам да благодаря на всички за вашата работа по проекта за резолюция. Работата беше много активна, интензивна по всички компромиси и изменения. Сега започваме с изменение трето, устно изменение. Има ли възражения срещу устното изменение? Не. В такъв, в такъв случай гласуваме трето за, против, възражали се, приема се. Изменение четвърто с устното изменение. Има ли възражение? Не. Гласуваме четвърто изменение с устното. За, против, въздържали се, приема се. Изменение пето. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Компромис едно. Позволете ми да направя устно изменение имам предвид второто изречение от компромиса. Минала, миналата вечер го променихме. Става въпрос за много граждани в тези е, е, райони. Те да имат същите възможности с тези, които живеят наистина в големите градове. Това е всъщност компромисният текст. Господин, да. Позволете също тук става въпрос и за двете изменения, 10 и 11, компромисни изменения. Тоест не само съображение И, но и Г латиница в преамбюла. Това исках просто да подчертая, ако се приеме този компромис. Да, благодаря ви. Да, пропуснах да кажа това, защото аз също се допитах до секретарията. Действително, този компромис обхваща а, няколко изменения. Седмо, 10, 11 и 31 изменения. И те са свързани с съображение Г. Така че компромис едно обхваща две съображения в преамбюла, както каза и господин Ванденбург. Г и И. Така че, имайки предвид всичко това, всички тези устни изменения, всички тези пояснения по преамбюла, можем да гласуваме. За. Кой подкрепя компромис едно? против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към изменение 8. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Електронно гласуване по изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Господин Шкърлец? Да, така е. Приема се. Благодаря ви. Девето отпада и преминаваме към изменение 13. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 14. За, против, въздържали се. Отпада, извинете. Отпада.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 Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против. А, то отпада. Когато, да, приемаме 37 и 38 отпада. 41 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към окончателно гласуване Електронно гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването, с което приемаме резолюцията. 31 гласа в полза. Благодаря ви. С това изчерпахме времето за гласуване. And with the... И преминаваме. And we continue now with uh, the next... Продължаваме с следващата точка от дневния ни ред. Разглеждане на проекта доклад, за доклад May I ask the members who are leaving the... Колеги, моля ви тези от вас, които напускат залата, да го направят тихо и спокойно. Okay, thank you very much. We... Благодаря ви. Сега продължаваме с точка 10 от дневния ни ред. Разглеждане на проекта за доклад изготвен от господин Паскал Аримон. Специфични мерки за Гърция съгласно регламент от 2015 1839. Колеги, бих желала да ви помоля да прекратите разговорите. Нуждаем се от тишина в залата. Благодаря ви. Да, благодаря ви. Господин Аримон, имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. Днес имам една задача, която изпълних и преди две седмици, а именно съвсем накратко ще представя моя доклад, който вече е и преведен. Става въпрос всъщност е, доклад на нашата комисия за регионална политика относно специфични мерки за Гърция, съгласно регламент 2015 черта 1839. Бих желала да направя няколко уводни думи. Тук не става въпрос за причините и основанията за тези специфични мерки, а именно защо Гърция се намира в тази ситуация. Всъщност това, което аз разглеждам в моя доклад, са последствията от тези мерки. Дали това са положителни или отрицателни резултати, дали всъщност проектите можеше да приключи посредством тези е, марки и всъщност аз изхождам от политическа. Да, така че, както казах, няма да се спирам на политическа оценка а, за причините относно кризата. И а, това не е мястото и а, начина по който можем да го направим това нещо. Това е с уводните ми думи. Всъщност, за какво става въпрос с този доклад? През 2015 година комисията правилно беше констатирала, че Гърция, разбира се, се намираше в една много сериозна криза и ставаше въпрос за средства от Фонда за сближаване и за регионално развитие, които обаче не бяха заделени за Гърция, за да могат да бъдат реализирани проекти. Гърция не можеше да участва с финансиране, така че с оглед на това комисията предложи две специфични мерки – за да се помогне на гръцката държава, на гръцкото правителство. От една страна ставаше въпрос за проекти в, за периода 2007-2013 година и съответно Гърция не участваше с съфинансиране, т.е. Европейския съюз а, а, изцяло финансира тези проекти, което разбира се, доведи до допълнителна ликвидност на възлизаща на 1 милиард евро. Това беше първата мярка. Втората мярка беше следната. За, ставаше въпроса за следващия а, период за финансиране и 2014-2020 година а, за заделянето също на 1 милиард евро. Т.е. като цяло става въпрос за 2 милиарда евро. Средства заделени за Гърция. Това са специфични мерки, както отбелязваме в заглавието, които бяха приети съгласно упростената процедура. Защо? Именно защото беше спешно приемането на тези мерки за финансирането на тези спешни проекти в Гърция, за да могат тези 2 милиарда да бъдат бързо освоени. В регламента е разписано, че Гърция би следвало до декември 2016 година да изготви доклад. Сега през 2018 година а, ние всъщност обсъждаме този доклад, а не през 2017 година. Има причини за това, а именно защото а, беше договорено през 2016 Гърция да изготви доклада, но това не стана. Гърция изготви този доклад през май 2017 година и а, ние, разбира се, многократно всъщност бяхме молили комисията, а също така и устно, и писмено комисията да представи тези данни. Ние ги получихме едва през декември 2017 година. Нуждаех се от тази информация, за да мога да анализирам. Именно това доведе до забавянето. Така че това е а, по процедурата. А, в доклада съм направил оценка, разбира се, на тази а, а, ситуация. А, и заключението е, че всъщност тези допълнителни средства а, ефективно са разходени действително да бъдат завършени многобройни проекти. А това, разбира се, може също така да се, да се докаже, да се види. Гърция беше изготвила списък с приоритетни проекти. 181 такива проекти Гърция беше посочила. които са разходили 11,8 милиарда евро Става въпрос за периода 2007 и 2013 година. ...136 проекта са приключили до края на 2007 година, за този период 2013, а останалите проекти, разбира се, продължават през следващия период. И съответно проекти, за които бяха заделени милиарди 600 хиляди, не бяха довършени и съответно бяха прекъснати. Тоест имаше такива проекти, които всъщност са от 2000-та, 2006-та година, които бяха всъщност завършени през проекта периода 2007-2013 година. Става въпрос за такива проекти, които са свързани с подновяване на инфраструктурата, магистрали, метрото в Солун, в Атин, Титорея, Нинали Клади също така. Това са конкретни проекти, които бяха завършени въз основа на тези специфични мерки. И те действително бяха завършени. И ако не бяха прияти тези специфични мерки, е, от страна на съвета и парламента, то разбира се, тези важни инфраструктурни проекти нямаше да могат да бъдат завършени. А, е, така че гръцката държава трябваше а, е, сама да финансира тези проекти. Тя не беше в състояние да го направи. И трябваше, разбира се, да върне средствата, получени от предварителното финансиране от Европейския съюз, което щеше допълнително да задълбочи кризата в Гърция. В новия а, програмен период са предвидени 18 приоритетни проекта. Авансови плащания бяха направени по тези идентифицирани проекти, съответно бяха разходени сумите. Още два положителни резултата. Разходването на средствата е възлиза на 100% за периода 2007-2013 година, което е чудесен а, факт. Т.е. всички средства, а, предвидени за финансирането на проектата, са действително а, разходени за конкретно посочените проекти. И а, вторият факт, който също е много положителен, това е разходването за периода 2014-2018 година разходването възлиза на 28%, което разбира се е така доста високо като средна стойност за Европейския съюз. Също така е хубаво да се отбележи, че възоснова на, е, имайки предвид последния програмен е, период, също така са финансирани а, е, доста проекти, което е довело до увеличаване на БВП в Гърция с 2% без европейски, и това разбира се без европейски е, средства, това нямаше да бъде възможно. И разбира се, това е значително за развитието на економиката в Гърцията. Това са е, индикатори, БВП, както и е, процента на освояване на средствата са много важни критерии, които, разбира се, изхождат от конкретни економически данни. Тук обаче не се говори за ефективност и за качество на проектите. Важното е, което се констатира тук, че средствата са освоени и парите не са изтекли някъде и съответно проектите не са били прекъснати. Така че все пак това са положителни факти и конкурентоспособността на гръцката държава се е подобрила, създадени са работни места, което разбира се подобрява и качеството на живот на гръцките граждани. Предстоящите анализи, разбира се, ще покажат точно по какъв начин са подпомогнали живота на хората и економиката тези специфични мерки. Защото, разбира се, не можем само да изхождаме от, от списъка на реализираните проекти. Трябва, разбира се, да се има предвид и други конкретни резултати, но като цяло можем да кажем, че а, решението за приемането на тези специфични мерки беше много добро, защото не само помогнахме на Гърция по този начин, не само предоставихме финансови средства за конкретни проекти, които а, са имали добавена стойност за Гърция и за Европа, но същевременно ние Предотвратихме, разбира се, нереализирането на тези проекти и съответно тези пари изобщо да бъдат обесмислени. И Гърция съответно трябваше да връща европейското предварително финансиране и така нататък. Тоест, за нас като Европейски парламент е много важно да разглеждаме тези средства като специфични марки, мерки, които не следва да се смятат като основно правило а, и да се има предвид това, когато а, се гласуват средствата за новия програмен период. Така че и в а, моя доклад аз стигам до заключението, че а, тези специфични мерки а, бяха а, целенасочено и а, много добро решение. Така че, разбира се, аз с голямо желание ще обсъждам тези мерки и очаквам с нетърпение вашите изменения и предложения. Благодаря. Thank you, Mr. Arimon. Now I'll give the floor to the... Благодаря, господин Аримон. Сега докладчиците в сянка има думата. Господин Гуцулино. Съвсем набързо няколко коментара. Споделям доклада и направените предложения. Първото наблюдение добре направихме, че освободихме тези средства и преодоляхме ограниченията, свързани с финансирането. Това имаше положителен ефект върху гръцката економика и върху е, способността на Гърция да освои е, средствата за периода до 2017 година. Може би, когато говорим за съфинансиране, трябва да се пазим от е, идеологически съображения – И това трябва да се има предвид при новата програма. Гръцкият опит ни казва нещо много важно. Съфинансирането е разход и понякога удължава периода на изпълнение на програмата. Това е аспект, върху който трябва да се замисли. Може би това е най-важният аспект на доклада и е необходимо е, и комисията и държавите членки да дадат повече яснота при отсъствието на е, съфинансирането ще има ефекта върху разходите. Много, какви проблеми бяха какви проблеми биха били преодолени без съфинансирането? понякога ние изпадаме в твърде много идеология. По-добре да се обърнем към конкретния опит и да видим какъв е резултатът от това решение. Няма съмнение, че това ни сочи един подход, по който при всички, върху който при всички случаи трябва да се замислим. Благодаря от името на ЕКАРЕ. Господин Козловски. Съгласен съм с предишните оратори за гръцката криза. Ситуацията в Гърция предполага специфични мерки и ние напълно правилно предприехме подобни мерки. Ситуацията в Гърция беше трудна. Тя беше трудна и в целия регион, и в целия Европейски съюз. Затова начинът по който реагирахме беше правилен. Заедно с това искам да посоча, че Тази реакция трябва да бъде считана за изключение, а не правило. В конкретния случай подходът беше оправдан, както казах в началото. Кое доказва, че правилно постъпихме, като отпуснахме средствата фактът, че по този начин помогнахме на гръцката економика да се възстанови и да спре главоломното влушаване на гръцката економика. Искам да изразя съгласие с докладчика. Жалко е, че в доклада няма количествена оценка на конкурентноспособността, производителността и други аспекти на помощта оказана на Гърция. Ние трябва да имаме пълна информация за въздействието на оказаната от нас помощ. И съм убеден, че ще че трябва да окажем натиск върху властта, за да получим такава качествена информация. Искам да кажа, че колегата Римон е свършил много добра работа. Цялата група мисли така. Ние внесахме изменения в конструктивен дух. Доклада днес говори за две неща. Първо, госпожо Михайлова, добре постъпихме с вашия доклад да поискаме от пленарната зала да приеме регламента постигнахме голямо мнозинство и в крайна сметка Гърция започва да излиза от тежката ситуация. Като грък съм доволен. Парламентът прие много добро решение и постигнат и беше постигнат резултата, представен от господин Римон. Това показва, че е свършена работа, че възможностите за програмиране и управление на общностните фондове са по-добри. Искам да подчертая нещо, което каза господин Римон. Гърция е в чел на списъка на държавите членки от гледна точка на освояването на средствата, каза го и господин Коцолино. Фактът, че всички групи правят тази констатация е положително не за Гърция, за политиката за сближаване и за целите, които преследва Комисията по регионално развитие, защото е очевидно, че тези фондове не са пари хвърлени на вятъри. Всички предприяти мерки дадаха възможност да не се прахосват европейски средства, което би станало, ако дадени дейности бяха приключени наполовина. половина. Спомогна се за повишаване на конкурентоспособността, за увеличаването на БВП. Ние сме в период, в който започва възстановяване на Гърция. На 20, на 20 август Гърция ще излезе от програмата за економическа помощ и докладът, който обсъждаме, е пример за успех и за Европейския съюз, и за Гърция, и за Европейската комисия, която представи промяната в регламента като изключителен случай, който не бива да се превръща в правило това ни дава възможност и да формулираме някои общи заключения за управлението. Не говоря за идеология, но като инженер съм работил по подобни проекти. През 2015 година имаше много незавършени проекти, имаше опасност те никога да не бъдат завършени и съответно да, се, да бъдат да има разхищение на средства. По това време нямаше добро програмиране и сега в сега този проблем е избегнат, и което нямаше да бъде възможност без предприетото изключение. Това е заключението, което можем да обобщим. Накрая едно предложение. Докладът, който обсъждаме, прави оценка на положителен факт. Това е резултат от сътрудничество между институциите и гръцките власти и аз предлагам компетентният е, министр на гръцкото правителство да бъде поканен в е, Гърция. Можем да предвидим заседание на Комисията по регионални въпроси, на което да обсъдим всички тези въпроси. Е, имаме нужда от формулиране на положителен опит. В момента се води дебат Казва се, че не бива да се спират фондовете за сближаване, нито пък да се намаляват през следващия програмния период. Всичко това ни дава аргументи за да е, отстояваме тезата, че политиката за сближаване не бива да бъде съкръщавана. Председателката, благодаря, ще имаме възможността да обсъдим кана, поканата за министри да участват на заседание на Комисията по регионално развитие. Обсъдихме този въпрос и в началото на март. Доклад ще сянка госпожа Рейнтке не е тук, никой няма да се изкаже от нейно име. Не, госпожа Дамато, благодаря, госпожо председател. Доклада на колегата ремонта анализира резултата от мерките, които приехме през 2015 година. Три мерко, процента на съфинансиране 100% и префинанс... и допълнително префинанс... предварително финансиране от 7%. Аз не мога да не се съглася с него, когато казва, че е необходима оценка не само за процента за успояването, но и от, количеств, от качествена гледна точка, като например екологичната устойчивост е, на проектите. Повтарям това, което казах и през април. Ситуацията в Гърция е особена ситуация поради мерките, които бяха наложени и социалната цена, която беше наложена от тройката. Е, да, има контрол върху разходите, за да се изразходват правилно с средства на европейските е, дънокопации. Специалните мерки, които приехме, бяха полезни. В е, Гърция има много притеснения е, във връзка с ефекта върху социалната тъкан. Имам призив към Европейската комисия, която сигурно е тук. По-конкретно призива ми е към колегите във връзка с пакета за нови регламенти. Със сигурност няма съмнение, че ние трябва да отстояваме политиката за сближаване, която е политика на разпределението и освен това, освен БВП, да се прилагат и други индикатори, като младежката безработица. Комисията също го предложи. Да не забравяме, че Гърция, както Италия, особено Южно Италия, плащат много висока цена на, на економическата криза, но също така и за своята щедрост и солидарност във връзка с беженската криза, за разлика от други европейски страни. Ето защо аз мятам, че в Европейската комисия и в нашата дейност, когато се говори за следващата бюджетна рамка, да е, има е, специални мерки, които да не се ограничават само до празни думи. Това бяха докладчите в сянка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата докладчик за изготвения доклад и също така бих искала да кажа, съгласна съм с констатацията, че след дълга работа постигнахме положителен резултат. И докладът към днешна дата отправя един положителен сигнал. Един отличен доклад и въпреки това аз бих искал да спра вниманието ви на някои детайли, по които смятам да внеса изменения и допълнения. Знаете, древните неща понякога обръщат колата. в текста на доклада не се говори, не са засегнати условията, обстоятелствата, при които е допуснато изключението по отношение на, на Гърция. В, в, с заделяне на повече средства за кохезионната политика и за 100% финансиране по време на програмния период 7-13. С оглед на това е необходимо да се изработи рамка, уредба някаква, подобни такива по-нататъчни изключения. Е, Гърция получи тази помощ, ползва се от изключението е, по един крайно целесообразен начин, но кризата все още не е отминала. И, и нашата комисия, именно нашата комисия, добре познава обстановката. Е, знаете, е, по най-нови данни говорим за 66% дълг. Е, съответно, безработица. Става въпрос за изключителни обстоятелства, които ние би трябвало да помним. И те са именно параметрите, критериите, които са мерило за допускане на подобни изключения. И на второ място следва да подчертаем качествените критерии за постигнатия резултат, т.е. за ефекта, който се постига в резултат от такива извънредни мерки. И ние следва да настояваме пред гръцката страна да представи тези показатели, тя е в състояние да го направи. Следователно, нужно е повече информация. В значителна степен би следвало да общуваме с гръцката страна с оглед на постигнатите резултати. Правилата са в край на кращата едни и същи. Не е нужно, впрочем, от Гърция да се иска нещо повече от това, което се иска от останалите. И на трето място. За отново за, за ефикасността, за постигнатия резултат. Тук мога да се позова на констатациите на тематичната работна група за Гърция, според които именно трябва да се акцентира върху критериите за ефикасност, за резултатност. Този доклад, разбира се, ни, ни дава повод, дава ни възможност да заявим за пореден път европейската солидарност е, ние на времето всички единодушно настоявахме за незабавни изменения и допълнения на регламента. От тук нататък обаче би следвало да, да, да бъдем предпазливи, да, грижливо да разпространим констатациите, резултатите е, сред своите съграждани. Значи и, и по съдържание, и по форма. Следва да отдадем дължимото на положените усилия от гръцкия народ, като тук в всички случаи не, не става дума за компенсиране на някакво извънредно положение. Следващият оратор. В доклада се казва наистина, че средствата са отпуснати през 2015 година в резултат от работа и констатации на специализирана на тематична работна група. тогава са впрегнати в, в, в действие всички възможности, всички, всички налични механизми. Но някак си не се казва какви са последиците върху заетите лица и върху малките и средните предприятия. Тук се говори за големи мащабни инфраструктурни проекти и пътища, но да ви дам един пример. Какво става в Гърция днес? В северна Гърция, около Кавала – Днес е, е, има демонстрации, има, е, има протести по магистралата Игнатия се събират пътни такси, то неколкократно. Размера на тези пътни такси расте. И те се събират от онези, които са вложили средства, собствения си труд, за да изградят този път. И местните граждани, разбира се, недоволстват. Е, е, и за да се избегне пътната такса, трафикът е, минава през самия град Кавала, който поражда тежки проблеми в управлението на на, на движението. Ето това са резултатите е, от една е, превратна политика е, в услуга на големите инвеститори, на, на, на големите строителни фирми. А всъщност обикновените хора заобикалят пътя. Въпреки, че е бъркнато в, джобе, в джобовете им, буквално, за да се построи тази магистрала. Ето това е една реална, практическа последица от тези мащабни проекти, реализирани през последните години. Значи, освояване на средствата, да, има, но що се отнася до социалния ефект, не можем да се похвалим с нещо толкова положително. И тук говорим за, за 63%, които се насочват към отделни бенефициери, е, останалите 37% е, се освояват от държавата, от централната власт за, за помощ и подобряване на, на пазарните условия и така нататък. В края на краищата всичко отива в ръцете на големите играчи. А, а тези средства са богатство на народа. Те, те са богатство на, на унези, които са го създали сега тези средства се отклоняват от тях в интерес на големите монополи. Благодаря. Благодаря, тъй като няма други е, е, желаящи за изказване от е, комисията, бих искала да дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин докладчик, докладчици в сянка, членове на комисията. Благодаря ви за отправената покана. Хвърляйки поглед назад към второто полугодие на 2015 година, когато гръцката държава и тук бих добавил гръцките банки се натъкваха на изключителни проблеми за своята ликвидност. За комисията бе ясно и особено за онези от нас, които управлявахме структурните фондове, че е на лице сериозен риск цялата програма, цялата реализация на тези средства да е, спре със значително отрицателно въздействие е, върху е, положението вече достатъчно сложно в резултат от кризата. И ние приехме, че е нужен отговор, прост, прост, смел отговор за мобилизиране на значителни финансови средства, които да бъдат освоени незабавно. И така бяха разработени трите акта, трите, трите мерки, е, които залегнаха в изменението на регламент. По нормата на съфинансиране на 100% за определен срок. Е, на второ място премахването на тавана от 95% за междинните плащания и накрая, нещо особено важно, 7% допълнителни авансови е, плащания за новия период до 2020 година. И още нещо, което бе особено важно като гаранция, като предпазен механизъм, а именно, че гръцката държава се задължи тогава да насочи всички плащания през специална е, е нарочна сметка, която да се използва изключително за разплащане с бенефициарите, така че в крайна краща парите да стигнат до изпълнителите на съответните проекти. Благодарение на това, е, за периода 7-13 е, успяхме с, с, с един удар, така да се каже, да изплатим близо 1 милиард евро по линия на съфинансирането, а за следващия период до 2020 да гарантираме бърз старт на новите програми. Сега, ако е, погледнем оценката, която се прави възоснова на информация от гръцката държава, както и по е, доклади за изпълнението на проектите, можем да стигнем до извода, че и по двата критерия е постигнат успех. Е, за периода до 2013 година Незабавно бяха отпуснати средства, както казах, още през 2015 година с е, допълнително финансиране на стоеност 1 милиард през 15-16 през 15 година. Благодарение на което Гърция се оказа първата държава членка, която успя на 100% да освои средствата, отпуснати за периода 7-13. В сравнение с средна освояемост за Съюза, на 96%. Средствата от Европейския съюз бяха изплатени на Гърция далеч по кратки срокове, отколкото на която и да било друга държава членка. И сега процесът на приключване на операциите върви плавно и по данни, с които разполагаме по-настояще, можем определено да заявим, че няма да се стигне до някаква загуба на средства за Гърция. Броят на незавършените проекти бе драстично намален в сравнение, например, с периода 2000-2006 година за който период 900 проекта останаха незавършени. Докато към днешна дата, за срока 7-13, само 79 проекта все още не са завършени и които ще бъдат завършени с национално финансиране. И без приемането на конкретните мерки, трябва да кажа, броят на незавършените проекти би бил неимоверно по-висок и Гърция би се натъкнала на сериозни затруднения по осигуряване на необходимите средства за завършването на проектите. Гърция също така успя да е, осъществи някои много важни проекти. Господин Аримон, докладчикът, е, спомена най-характерните случаи, именно концесиите на, на пътища, на магистрали. Е, и сега, към 2017 година, се констатира, че всички пет тези пътни проекта са в експлоатация. После 7% авансово, обикновено финансиране за периода до 2020 година можем да констатираме повече от 25% освояемост в сравнение с 14% за предходния период и дори да изключим тези 7% е, допълнително авансирани средства – Гърция е, все така се нарежда далеч над средната за Европейския съюз освояемост. Особено важно е тук да подчертаем, че Гърция следваше, разбира се, да обоснове тези допълнителни 7% съфинансиране чрез, чрез подаване на, на междинни платежни искания, което и Гърция успя да направи. От което следва, че към днешна дата можем да твърдим, че Гърция отново се движи по график по изпълнението на структурните фондове и се нарежда сред най-добрите в това отношение държави членки. Няколко изменения тук се повдига въпроса за конкурентоспособността. Ние нямаме задължение да оценяваме общото дългосрочно въздействие на приетите мерки. Въпросът е успешни ли са били мерките в съответния си контекст и нашият извод е да, без съмнение. Що се отнася до конкурентоспособността? Въпросът е от по-дългосрочен характер. И за да бъде намерен отговор, следва да се имат предвид и сега осъществяваните в Гърция структурни реформи. И въпросът трябва определено да бъде анализиран по-задълбочено. Но от информацията, която е, е, вече е на лице към днешна дата от Световната банка, от Световния економически форум, сочи, че Гърция на практика е повишила своята конкурентоспособност към днешна дата в сравнение с положението от преди 5 години. И това е общо взето едно, много, един много положителен извод. И мога да, да ви уверя, че приносът на структурните фондове за възстановяването на гръцката економика най-общо непрекъснато се преценява в контекста на подписания меморандум. Позволете ми накрая да отправя лична благодарност към докладчика господина Римон за отличния му доклад и за е, много непринудения му начин да, да, да, да, да общува с нашите колеги и с канцеларията на госпожа Грецо. Благодаря ви. Благодаря, господин Римон. Имате думата за заключение. Да, благодаря ви. Няма всъщност какво толкова много да добавя, защото важните неща бяха казани вече. А, изключително оценя сътрудничеството с колегите и работата ни. Ще продължи, разбира се, по този а, доклад а, да го подобрим. Какъв е графикът? за внасяне на изменения. Срокът е доста а, кратък, трябва да работим и бързо. Искам да благодаря и на комисията за отличното сътрудничество с нея до момента. И надявам се в крайна сметка а, това да бъде един доклад, който да посочва, че регионалната политика е много подходящ инструмент, особено в тежки времена и в кризи и конкретно тези специфични мерки, както посочиха и колегите от Гърция, действително могат наистина да се използват като средство за реклама, именно в полза на регионалната политика. Така че наистина това е огромен шанс, който имаме с доклада. Благодаря ви. Thank you very much. Uh, to Благодаря. Само да ви кажа, че крайният срок за изменение и допълнение е 18 часа са на 17 май. Дни. Надявам се обаче, след а, така положителните мнения, които се чух, а, измененията ще бъдат сравнително малко. А, така или иначе, общата позиция тук на, на комисията е, че доклада е много добър. Така, значи, крайен срок за изменение и допълнение 17 е май 18 часа и в такъв случай ще можем да гласуваме доклада на юнското си заседание. Ще е особено важно, за да отправим на време позитивното послание. След като нашата комисия убедено подкрепи взетите на времето мерки. Благодаря ви. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Това е изложение на изследването под наслов Нови технологии и регионална политика към нова политическа рамка на кохезионната политика. А изследване на, на, на парламентарната служба СТОА аналитична служба на парламента. Проведена е работна среща, в е, резултат от която се появява и доклада, прият от е, въпросната аналитична служба на парламента на 8 февруари. И сега ни се отдава възможност да изслушаме едно експозе на тема този доклад, особено важен за нашата работа, за работа на нашата комисия. За мен е удоволствие дам думата на професор Анерштет. Добре дошъл, имате думата. Благодаря ви любезно, госпожо председател. For listening in. I have 15 minutes to convince you 15 на минути сте ми дали да ви убедя, че един доклад в обем 69 страници си заслужава четенето или поне да бъде прегледан. прегледан. Разполагате с едно резюме около, от около 4 страници, в което се съдържат 10 извода под наслова новите технологии и регионалната политика към една нова рамка на кохезионната политика. Както казахте и вие, госпожо председател, миналия месец октомври се проведе е, работна среща и аз много сериозно се отнасям към, към работата на, на, на този семинар, на тази работна среща, тъй като тя хвърли светлина върху не само технологията и техническия прогрес, а и върху възможните приложения на техническите нововведения. Е, вчера е, имах прекрасна възможност да, да, да присъствам тук, да, да, да се запозная с вашата работа в това отношение. И така, сега, проектът, цифровата, информационно-технологичната и съобщителна инфраструктура е от съществено значение за по-нататъчното укрепване на кохезионната политика в Европейския съюз и особено внимание следва да обръщаме на онези случаи, в които е, се реализира на практика трансфера между нови технологии и производителност. Тук става въпрос за така наречените технологични, индустриални паркове, инкубатори и така нататък. Um, the contributions at the workshops were given from you. На тази работна среща се изказаха представители на Европейската комисия, на държавите членки бяха внесени политически и, и научни доклади, в резултат от което изработихме този проект доклад в обем от 69 страници, който е на разположение за отзиви. През идната една-две седмица аз ще очаквам тези отзиви, тези, тези коментари. Предпоставката е, е, е предметът на, на вашите разговори днес е, и вчера е, тук. Е, нараства многообразието, нарастват разминаванията между регионите в Европа. Някои напредват, други изостават. И по-нататък, всеки регион има своята специфика. Вчера чухме, че не може с един аршин да бъдат премерени всички едно стандартно решение да се намери за всички проблеми. Следователно, нужна е в значителна степен гъвкавост. Това е една от основните констатации на доклада. Да, да, да се диференцира темпото. Така че всеки от регионите да може в пълна степен да освои средствата, постъпващи от Съюза когато говорим за технологии, главният въпрос е, е как технологиите стимулират е, производителността и растежа. Европа е, е световен лидер в новите технологии. Преди 60, 70, 80 години британски специалисти, инженери изработиха първите компютри. Обаче Европа не успя да капитализира, да комерциализира в максимална степен тези постижения. Това направиха американците, скоро след това китайците и индийците. Ние имаме огромен научно-технически потенциал, но не ни бива особено в трансфера, в прехвърлянето на тези научни постижения към економиката. И къде е тук добавената стойност на, на Европа? можем ли да повишим своя научно-технически потенциал и да го канализираме към местната, към регионалната економика? Това е за мен главният проблем. И ето главните констатации. Отличен новаторски потенциал – По-нататък, използване на, на, на, на тази отлична концепция за интелигентната специализация, но с насоченост към въздействието, а не към ресурса, т.е. насоченост към изхода, а не към входа. Не казвам, че всеки регион, разбира се, трябва да изпрати човек на Луната, като въздействие, но във всеки регион могат да бъдат е, обособени показатели, резултати, които да се преследват е, в социално-економически план. Въвличане в по-голяма степен на регионалните власти, ако е, погледнем и бюджетното предложение на комисията, в него също се акцентира на активизирането на регионалните администрации. И ако Едно главно нещо следва да запомните от тези мои 15 минути, аз бих ви препоръчал този, този пункт, този момент. Динамично позициониране. Ще, ще кажа няколко думи за това след малко. Инвестиции ориентирани към заданието. Make goal for a region or more clearly spelled out ambition by the region много по-лесно е да се мобилизират инвестиции от частния сектор. Знаете, когато регионът излезе с ясно дефинирано послание, с ясно дефинирана задача. От там нататък може да, да се стигне до разработване на нови пазари. Ако вземем, например, медицинските изделия, ще видим, че частния и държавният сектор са си подали ръка е, и опозотворяват най-новите технологии, като възникват, създават нови пазари за новите изделия. И ако вземем регионалната политика, е, в редица случаи регионите не търсят връзка с световните разпространителски вериги, дори не и с европейските. Имаме успешни случаи, например, от Словакия, е, обвързване с автомобилостроенето в Германия. Е, там можем да говорим за революция възоснова на, на, на една съществуваща наследена промишлена структура – е, така че поставянето на, на региона в контекста на, на, на една по-масштабна производствена верига е от съществено значение. Економиката на, на цифровите платформи. През последните 10 години сме, сме свидетели на, на, на революция в това отношение. Не можем да подценяваме процеса на цифровизацията на самата и економик. Е, Европа отново даде своя принос в разработката на, на тези нови технологии, но Америка ни изпревари в реализацията. И ако не не, не, ако не съчетаем веднъж за винаги технология и пазар, технология и економика, ще продължим да изоставаме. Ние едва започваме днес онова, което Америка върши от години. И най-сетне обстановката, в която се полага новаторството в Европа. Каква е средата за новаторство в Европа? Ето, е, е, ще видите, четирите страници, които съм разпространил на вашето внимание, се съдържат и, и препоръките ми по тези пунктове. Да се спра само на цифровите платформи. Е, много е важно е, е, регионите да осъзнаят възможностите, економическите възможности, които им дава цифровизацията за достигане до нишови пазари, до, до е, пазари, които до сега са били пренебрегвани. Цифровизацията поначало, Европейската комисия, Европейския съюз е, е, съвсем уместно е, проявява активност в това отношение. Е, имаме тези цифрови средища, е, цифрови възли, е, много, много успешна инициатива, които могат да станат опора на, на една е, е, цифрова економическа мрежа. Научно-изследователските паркове, като посредници в новаторството за динамизиране на процеса, за уеднаквяване на научно-техническия потенциал на, на регионите – в много от страните има национални и, и поднационални организации, които търсят връзка с, с бизнеса, с рисковото капиталово финансиране. И на тези неща трябва да се гледа много сериозно. И, и това, на което най-вече бих искал да наблегна днес е динамичното позициониране съм разговарял с някои от вас тук, е, членове на парламента, а и с представители на комисията. За какво става въпрос? Е, е, необходимо е по-резултатно да търсим бързодействието, да ускоряваме процедурата. Не веднъж споделяли с мен, че, че е необходимо по-бързо да се стига от бюджетното решение до реалното освояване на средствата. С въвличането на частния сектор, е, с е, е, заимстване на подходи за бързодействие, които са обичайни в частния сектор. Необходимо е политиката да изпреварва събитията, а не да се изчаква да, да изтече процедурата. И това е от значение, според мен, за да може кохезионната политика да навлезе уверено в следващия програмен, финансово-програмен период. Необходимо е да се действа бързо, за да, за да, за да постигнат успех инвестициите. По-конкретно какво означава това? Непрекъснато трябва да се диагностицира економическото положение на всеки от регионите. Текуща диагностика. И, и отново, регионите трябва да бъдат активни, да изпреварват процесите. Непрекъснато да работят по интелигентната специализация. Това е процес, а не е някаква еднократна процедура. Много е важно това, според мен. На второ място, една гъвкава насочваща политика и, и това е отговорност и на комисията и на целия Европейски съюз. Става дума за гъвкавост при изпълнението на политиката и най-сетне послед, последователни, съгласувани, непротиворечиви действия – предвид непрекъснато променящата се регионална економика. Конкуренцията, която ни заобикаля, е, е все по-силна. В продължение на години съм работил в Китай и, и съм ставал свидетел на забележително бързо действие. В Китай могат да ускоряват процедурата, когато това е нужно. Ние сме толкова добри в научно-изследователската сфера. Куцани ни реализацията, ни вземането на решения в реалната економика. Няколко думи за е, е, интелигентната специализация. Това е една прекрасна концепция. Тя, тя, тя не е абстрактно теоретична, но трябва е, да бъде направена още една крачка. Ако внимателно се запознаете с проекто бюджета на комисията за следващия период, ще видите, че тя разбира това. И в това отношение е, бих искал да кажа, че тази специализация трябва да се насочи към въздействието, а не към ресурсното обезпечаване. Тоест, когато по един системен, разумен начин специализираме интелигентно, като процедура екс-анте, следва да анализираме нужните ресурси. Но от самото начало трябва да търсим желателния ефект, да го прогнозираме, да, да оценяваме вероятността той да бъде постигнат и съответно в тази връзка трябва да, бъде, да бъдат привличани всички и научните среди, и бизнеса, и държавата. Не съм против интелигентната специализация, но тя трябва да бъде усъвършенствана, следва да и бъде вдъхнат нов живот. И тук един въпрос от критично значение е как да се направи така, че съгласувани действия да отговарят на потребностите на търговските дружества. Аз не виждам в този подход на интелигентната специализация едно активно, енергично отношение на местните, регионалните власти към частния сектор. На хартия всичко изглежда добре. На практика обаче не е. More actively, uh, the regional authorities equip them better help them. И така, и значи, това е акцента върху регионалните власти. Те трябва да бъдат екипирани експертно, да им се вдъхне увереност, за да бъдат по-смели, по-активни, в средносрочен и дългосрочен план, да активизират отношенията си с, с други съседни региони и през граница, да си отворят очите, така да се каже, за европейските производствени и, и разпространителски вериги, които прекрачват границите, и, и на отделните държави членки, и на самата Европа. I would also like to emphasize, which has all been discussed not just by me in this report, but by... Също бих искал да акцентирам на въпрос, който занимава не само мен. Засегнат е той и в доклада, и в други разработки. Инвестициите трябва, следва да бъдат ориентирани в по-голяма степен към поставеното задание. Ако вземете Швеция, Швеция има политическата задача, политическото е, е, задание е, за решаване на социално-економически предизвикателства, предизвикателства в здравеопазването, устойчивостта на градските населени места, чисти технологии и така нататък. И ако тази политическа задача бъде дефинирана съвместно с частния сектор, с гражданското общество, в случая, например, с различните сдружения на, на пациентите, става въпрос за здравеопазване, бихме могли да насочим капиталовложенията по един много полезен за обществото начин. Така че това е, е ключовата дума тук, това е позивната е, за по нататъчни инвестиционен процес. And I think from a European point of view, the European added value here could be immense of helping regions to think you know, using examples like the Swedish ones, like the Danish ones, like the French. И така, Европа, Европа би могла какво? Да обединява този опит. Нали? Има положителен датски, шведски, френски опит. И този опит трябва активно да се е, е, вкара в, в практиката е, навсякъде, където би могъл да бъде полезен. И така, впрочем, интелигентната специализация ще направи поредната крачка напред. В тази връзка могат, както казах, да се създават нови пазари. Държавата би могла, както го прави в Америка, в Китай. Китайската държава активно работи с частния сектор за обособяването на пазари, с оглед на социално-економическата програма. И това го прави Китай. А ние, световна демокрация, би следвало да се справяме по-добре. Also, when we think about cohesion policy, regional policy, we often think about the region as such. We should... И след това, когато говорим за регионална политика, не можем да, да, да, да, да насочваме вниманието си е единствено към даден отделно взет регион. Този регион трябва да бъде положен в контекста на, на цяла Европа, за да видим, че никой отделно взет регион не разполага с всички ресурси за една, да кажем, стратегия ориентирана към заданието. Много е лесно да бъдат намерени партньори отвън. Нито това трябва да става по-системно. Е, да, да, се, да се търсят такива примери, като споменатия вече от мен, е, за Словакия цял един отрасъл може да бъде избавен от, от гибел чрез обвързването му в по-голяма степен с верига, с е, производствен отрасъл, съседен, в съседен регион. Ето това общо взето е съдържанието на този доклад от 69 страници. Надявам се, да, експозето ми да е събудило вашето любопитство. Според мен, от политическа гледна точка, настоящият момент е много обещаващ. И за комисия като вашата, за, за вас като нейни е, членове, бихте могли да се включите като работите за поне някои от тези моменти и да се постигне съществена промяна с оглед на предстоящата нова бюджетна рамка на Съюза. Благодаря. Благодаря ви за много интересното изложение. Сега ще дам думата на господин Сисо, който е заместник председател на парламента, отговаря за службата СТОЛА. Да, много благодаря, госпожо председател. Да, става въпрос за едно много интересно проучване, което разглежда съществени въпроси. Въпроси свързани с информационните технологии и разбира се, как те могат да бъдат включени по-добре в развитието на Европейския съюз и конкретно в съответните фондове, като например фонда за сближаване, териториално сближаване. да какви инфраструктурни е, мерки могат да бъдат предприяти и как те трябва да бъдат обвързани с така наречените научно-изследователски и технически центрове, паркове. Става въпрос, както казах, за информационни технологии и стратегии а, и разбира се за а, е, интелигентни възможности, а, е, за технологичните паркове, публични-частни партньорства, цифровия пазар и така нататък. Разполагаме с една много голяма палитра от възможности, които са посочени именно в това изследване. Изследване, което разбира се се подкрепя както от комисията, така и от Европейския и социален економически комитет, от държавите членки. Това е документ, подкрепен от всички важни институции, също така, което е отразено от това проучване и в седмия доклад а, за напредъка. Логика, логика. И с това проучване се прави един логически исторически преглед, което е важно, разбираше, за ситуацията към момента в различни области, като здравеопазване, интелигентна специализация и други. Идеята е целият този потенциал, с който разполагаме, наистина да бъде прилаган на практика. Така че това проучване е не само а, важен инструмент, което можем да ползваме и за напред. Но е действително този, това, това проучване може да се ползва като основа за разработване на бъдещи политики и, и разбира се, е, като <clears throat> много добра основа за следващата многогодишна финансова рамка. Така че акцентът е ясен за всички. Иновации, научни изследвания, технологични паркове. Само по този начин може нашата економика действително да се развие и да бъде по-ефективна, защото всички, разбира се, сме изправени пред а, а, бюджетни <clears throat> рестрикции. Искам да благодаря за изготвеното изследване. Да, благодаря ви, госпожа Крел има думата. Благодаря, госпожо председател. Това представане беше е, много интересно. Аз със сигурност ще прочета този доклад от 69 страници. Оставам с впечатлението, че а, е, когато чета заключенията по политиката за сближаване, някакси <clears throat> откривам един вътрешно присъщ конфликт. Тоест, трябва а, е, да правим гъвкавост на много места, да ускорим процедурите, и всъщност това не го правим, което е най-нужно. В края на май ще е, бъдат представени новите предложения за правната рамка за 2021-2028 година. Тоест, през следващите година и половина ние ще трябва да приемем една правна рамка, която предстои да бъде прилагана след 10 години. Тоест, това е едно вътрешно противоречие. Как мога да бъда гъвкава и да реагирам бързо на определени неща, когато всъщност изготвям политика, която ще се прилага в рамките на 7 години с точно определени алгоритми, приоритети? Как да ги обединя двете неща? Може би господин а, Анерстед има някаква идея. Сега, от дълго време говорим как да разнообразим а, а, финансирането. Тоест не само да е, разчитаме на финансовите средства, на парите, но да постигаме и ефективност, интелигентност и така нататък. Обаче не знам как на практика това трябва да се получи. Как в един регламент, какво трябва да разпиша, че за да се получи това нещо накрая. Вие упоменахте предварителните условия и изисквания. Добре, обаче, от една страна, комисията определя такива предварителни условия за интелигентната специализация. Тоест, вследствие на това трябва да се подпише споразумение за партньорство с държавите членки за няколко години напред и след това това да се приложи в регионите, там да се изготви стратегия, как да бъде гъвкава и как, как да бъдем гъвкави и как всъщност, какви ще бъдат нашите реакции и отговори в следващите 7 години. Докато обаче събера всичко това, мина през всички тези етапи и отново, нали, а, се върне цялото тази информация в комисията и обсъждаме това с комисията, ми вече ще са минали две години. И т.е. идеята, която съм имала преди две години, вече ще е остаряла, преди вече да съм изготвила стратегия. Мога да си представя, как стоят нещата в Штатите, особено след нашето посещение там. Мога да си обясня защо са гъвкави. Ами, защото те са много гъвкави. Те, тяхното законодателство е много гъвкаво, той всеки може да прави каквото иска. Обаче те не, регионите не получават помощи. И то региони, които се нуждаят от такива. Тоест, те са толкова а, гъвкави, толкова а, частно ориентирани, че те ние просто не можем да, да функционираме по този начин. Нормално е те да са по-бързи. Дали са по-добри, в крайна сметка не знам, съмнявам се. Подобна е ситуацията в Китай. Ами там никой не се грижи за това дали става въпрос за демокрация, има ли демократично избран парламент и така нататък. Така че не смятам, че това наистина е нещо, което аз е, искам да имаме тук. Тоест, е, да, разбирам, че те са бързи и в определени сектори успешни, но това не смятам, че е рецептата, която ние можем да прилагаме тук в Европейския съюз. Ние имаме друга представа за това как нещата функционират в едно демократично общество и тази представа, тази идея, разбира се, сравня с а, научните а, е, предложения. Не знам как могат да се обединят тези неща. Може би някой от вас ще има някаква представа. Благодаря. Да, благодаря ви да видим. Може би някой може да отговори на вашите въпроси. Госпожа Малетич. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госп... професор Анерстет и благодаря за вашето отлично проучване. Да, действително трябва да преосмислим нашите подходи относно новата политика по сближаване. Действително тя да доведе до някаква положителна промяна по места. В момента много се говори за а, интелигентна специализация. И това вече даже действа и в сегашния е, е, финансов период. И това беше и предварително условие. Обаче, не знам доколко а, сме постигнали успех в изпълнението на тази а, е, стратегия за а, интелигентна специализация. Необходимо е, разбира се, да се направи анализ как се прилага е, тази стратегия. Към момента нямаме данни. Сега обаче, ако се опитаме да въведем нова концепция, не бих искал да кажа, че тази нова концепция е по-сложна, но някакси е, по-инновативна и така нататък, като идеята е да постигнем по-добри резултати на практика. Да, съм съгласна с вас. Трябва да се да, да работим целенасочено, а, да насочим вниманието си върху резултатите и въздействието от тях, а не само върху входа, а, върху ресурсите ни, а трябва да обърнем внимание на собственото си развитие. И същевременно, разбира се, да отчитаме разнообразието, различията в рамките на ЕС. И имайки предвид това, какво вие смятате? За да следваме този нов подход в политиката за сближаване, как можем ние да се подготвим за това, за новия програмен период? Аз не смятам, че трябва да се приемат нови предварителни условия, защото няма, няма да сме, няма да бъдем готови и няма да е възможно ние истина да ги <clears throat> приложим на практика. Благодаря ви, госпожа Бресо има думата. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на професора за този много интересен доклад. Може ли малко повече информация по въпроса за цифровите платформи на регионално ниво? Особено във връзка с ролята, която той му дава, мисля, че това би било много важно за нас, които работим в областта на регионалното развитие. Искаме, смятам, че би било интересно по какъв начин могат да се използват тези платформи за подпомагане на малките и средни предприятия и всички стопански субекти. Господин Хауърт има думата. Благодаря, господин председател. Много интересен теоретичен труд. Бързо прилистих 69-те страници. Има много въпроси, които са много интересни. Малко чудя се доколко би бил ефикасен този документ при изпълнението. Аз съм аз имам практически опит в инвестициите в технологичните индустрии и не съм 100% убеден, че може да се вземе едно решение – възоснова на даден инструмент. И да кажем, ами ще използваме в, им, в кохезионната политика тези инвестиционни инструменти. Може би съм пропуснал нещо, но не виждам много убедителни а, примери за това как изглежда успеха на място. И как е, може да се... И не виждам е, как, можем, как може да се използва това за постигане на успех на кохезионната политика. Значи, за да работят е, парковете, те имат нужда от умения, от възможности за... и там в пазарни условия са били използвани вече съществуващи възможности. По отношение на кохезионната политика въпросът е къде са тези възможности. Може това да се постигне в рамките на 7 години. И за да се постигне успех в дългосрочен план, за да се постигне успех успех на инвестициите на МСП в САЩ имат рисков капитал. Имаше един семинар преди време и там се разгледа въпроса какво може да направи Европейския съюз за да изгради е, добра система с рисков е, капитал, която да бъде е, мотора на инвестициите. Това е само началото. В дългосрочен план голяма част от технологичното развитие, от техническите новости не са резултат от а, желанието за изграждане на бизнес, който продава стоки. Всъщност в много случаи целта е изкупуването още преди да е било произведено каквото и да е било. Така че Настроен съм много скептично относно използването на е, тези инструменти. Тря... Какви са критериите за успех? Ако е, трябва да дадем отговор на въпроса защо Китай и САЩ успяват, а Европа не. Не виждам отговора на този въпрос в е, доклада. Господин Ропе. Госпожо председател, аз мисля, че темата, която обсъждаме днес е много важна. Чухме интересна презентация. Съгласен съм с колегите. Пределно ясно е, че разполагаме с инструмент, който да ни подготви за следващия период. Той ще предопредели Начинът по който ще живеем до края на периода 2028 година. Харесват ми някои неща, които чухме от авторите на проучването. Трябва ли да продължаваме с е, отпускането на средства в съответствие с е, либералните принципи или пък е, да имаме контролни механизми, които да предопределят кой може да използва тези фондове. Доколкото разбирам, вие сте за по-стриктен контрол когато говорим за интелигентна специализация, откъде започваме? С някой, откъде започваме? С е, някои сложни програми или пък е, широколентов е, достъп? Ако успеем да осигурим бърз широколентов интернет в целия Европейски съюз, може би ще насърчим нови инициативи. Освен това ми се струва, че ние твърде много а, залагаме на а, експериментите. Всяка държава членка си има, би, прием, би приела една а, своя а, програма, своя собствена програма и не е ясно дали а, гражданите биха били доволни. Може би трябва да определим приоритет на инициативите. Не просто да а, освояваме средствата за определена дейност и след това да се окаже, че това е било направено по по-добър начин в друга държава членка. Нека по-добре да формулираме своите приоритети, вместо да се захващаме с експерименти. Сега е, усилията е, регионите да станат по-активни. Аз самият съм работил в регион и смятам, че за да стане по-активен регионът, е да се направи така, че много от дейностите и много от финансирането, които се предоставят на този регион, да бъдат, да бъдат свързани с данъчни постъпления. на проектус gavo didelę pridinę vertę. Когато говорим за предварителни условия, трябва да проверим дали дадена община е в състояние да осигури добавена стойност чрез определен проект. И общината или региона да е сигурен, че част от добавената стойност ще, отнася, ще остане за него. Регионите е, имат е, своята специфика, те, между тях има различия, но е много важно през следващия период да се стремим към специализация – и финансирането да бъде насочено към ясни приоритети. В противен случай средствата ще се и изразходват, без да е ясно дали сме постигнали положителните резултати, които сме очаквали. Турето Ирги ateities sanglaudos kito laiko. Дания е много добър пример за децентрализирана държава е, и през следващия програмен е, период трябва да се запазват е, принципът на децентрализация и субсидиарност – тези елементи трябва да продължат да функционират, за да стимулираме местните общности. excellent uh, report, and I just wanted to to comment on two things which they've highlighted uh, in the report. Uh, the first one being... Uh, искам да се да споделя няколко мисли във връзка с доклада. Положението на местните власти. Очевидно е, че е необходимо да направим така, че регионалните власти а, отново да станат а, част а, от картината, така да се каже. А, в а, договорите за партньорство при договорите за партньорство е необходимо да се допитаме до ролята на местните регионални власти, а не само на думи да се образяваме с тях. Тези власти трябва да участват при разработването на проекти по а, политиката за сближаване. Може би в бъдеще трябва да се обърне повече внимание на предварителните договори и така, много е важно местните регионални власти да играят активна роля. Второ, резултатите са смесени в, е, в някои случаи фирмите смятам, че Трябва да се обърне внимание на малките предприятия. За научните паркове научните паркове функционират най-добре тогава, когато има връзка между тях и вижте учебни заведения. Когато понякога те са физически свързани с тях, и има примери за това в Китай, но и в Европа. И в бъдеще ние трябва да намерим начин за насърчаване на връзките между научните паркове и университетите и научните институти. По този начин ще се осигури връзка между финансирането по политиката за сближаване и финансирането за, за научно-развойна дейност. Uh, Благодаря ви за тази интересна дискусия. Господин Анерстед, готов ли сте да отговорите? Не, не съм готов. Бяха повдигнати широка гама сложни въпроси. Това са въпроси, които ще запазят своето значение. Аз мога. Това не е извинение за това, че няма да се спра на всички въпроси. Ще се спра на някои от тях. Госпожа Крел каза, че е трудно да се постигне баланс между адаптивността, ефективността при разработването и изпълнението на политиката от една страна и необходимите инструменти е, за контрол върху изразходването на средствата след, по време на следващото изложение професор Фери е, сигурно ще се спре на въпроса за прозрачността и ефективността при изразходването на средствата е, спрямо споразумението между Европейския съюз и регионите. Но заедно с това смятам, и, че има нужда от една по-широка и по-гъвкава рамка, в която да функционират регионите. Трябва да дадем повече възможности а, за повече адаптивност, гъвкавост, за поемане на рискове. В процеса на новаторството винаги има неизвестни, има много неизвестни. Трябва да се постигне баланс. Това е предизвикателство за всички нас, не само учените, но и политиците. А именно как да се намери ефективна система, като в САЩ и други части на света, в които се предоставят повече възможности на предприемачите без, без разбира се всичко да се предоставя на частния сектор. Ако не се намери баланс, системата ще бъде твърде ще бъде твърде решено от гъвкавост и колкото и средства да влагаме, няма да постигнем тези резултати, които очакваме. В Съединените щати общественият сектор е много активен при предоставянето на частния сектор на средства за проме за технически нововведения. Пентагонът, Министерство на отбраната, например, водят индустриална политика, в съответствие с която предоставят сериозно финансиране за, за развитие на технически новости. Частният сектор е, се развива благодарение на това финансиране. Федералното правителство предоставя много средства на Силициевата долина е, и на други, но те го правят е, с очакването, че частния сектор ще съфинансира. В е, Европа нямаме обществен сектор, който да предоставя е, толкова е, средства без предварителни условия. И така, отговорът на вашия въпрос, госпожо Крел, е, че рамковите условия трябва да са много ясни. Но в тези рамки можем да намерим възможности така че частният сектор да се развива без да му се пречи. В областта на медицинските изделия, например, има много интересни новости, съчетават се цифровите технологии с други технологии. И резултатите са много интересни. Тук Европа играе водеща роля. Виждаме, че общественият сектор, чрез болниците, университетите и инвестиции по региони, щедро предоставя финансиране. И в областта на медицинските изделия имаме сериозни успехи. В моята страна частния сектор създаваше пазар, световен пазар, който сега е основата за частния сектор. Е, Дания в, е, е световен лидер, защото имаше добро взаимодействие между обществения сектор. Например, е, обществения сектор има нужда от е, слухови апаратчета за, за хора с увреден слух от една страна и от е, друга страна частния сектор, е, който получава финансиране от обществения сектор, за да разработи. Така че има възможности за маневриране, стига да намерим подходящата рамка. Балансът е деликатен и има нужда внимателно да се обмислят тези въпроси и от бизнеса, и от учените. Още един коментар е, за въздействието. Аз мисля, че в областта на кохезионната политика и регионите има много предизвикателства. Но трябва да сме наясно с това от какво имаме нужда. Градовете ни имат нужда от реформи. Технологиите са на лице, но бизнес моделите за адаптирането на тези технологии за целите на новаторството е това, от което имаме нужда. и регионите с, своите е, различни ресурси могат да постигнат а, е, а, е, такива резултати. Мога да дам много примери, свързани с енергетиката, транспорта. Там има нужда от промени и те са готови за промени, които а, е, ще бъдат е, от, в услуга на гражданите и това е аз мисля, че има и добър пазар за износ. Съгласен съм с това, че трябва да намерим добра, добър баланс между необходимостта от контрол и прозрачност при предоставянето на финансиране и създаването на възможности за бизнеса. И а, възможностите трябва да бъдат предоставени от обществения сектор, но има нужда от много усилия, за да може политиката на сближаване да работи по този активен начин. Надявам се, че и други специалисти, а и вие самите ще продължите работата, която е, започна стоя. Благодаря много. В електронните документи от заседанието може да намерите линка към е, доклада. Може благодаря. Има и, е, благодаря за е, изложението, интересната дискусия. Винаги сте добре дошъл в е, Комисията по регионално развитие. Продължаваме с следващата точка в дневния ред. Това е проучване, възложено тематично ДЛБ на тема контрол и упростяване на процедурите в рамките на европейските структурни инвестиционни фондове. Проучването се е извършено по искане на Комисията по регионално развитие, тематично отдел Б по структурни инвестиционни фондове. Общата цел е да се направи оценка на взаимоотношението между двата елемента на европейски структурни инвестиционни фондове системите за контрол и одит и мерките за упростяване, чиято цел е да се намали сложността на изпъл... при изпълнението на е, ЕСИФ. Случва... Проучването ще бъде представено от водещият изследовател доктор Мартин Фери от, Евро... от изследователския център за европейски политики в университета в Страт Клайд в Обединеното кралство. Ще дам думата на доктор Фери за 15-минутно изложение, след това на депутатите за въпроси и коментари. Заповядайте. Yes, so да, благодаря и. Тук разглеждаме взаимовръзката между два компонента в ЕСИФ. Контрол, системите за контрол и аудитиране, и както и мерки за а, с, упростяване. И ние разглеждаме тази взаимовръзка и какви са условията за по-добри резултати, разбира се, на самите фондове. А, разбира се, става въпроси а, за дебатите за МФРМ, за по-добро управление. И идеята е всъщност да се намали сложността на тези а, фондове, за да бъдат те по-лесно освоявани от бенефициерите. Така че, имайки предвид това, първо, най-напред ще се спря на ползите а, и разходите в рамките на ЕСИФ и каква е взаимовръзката между контрола и одит и разбира се, с оглед на дебата за след 2020 година и съответното финансиране. Сега, що се отнася до целите, които сме си а, заложили? и методологията, която сме ползвали. и сме използвали, разбира се, анализи, също така и а, проучвания, като сме провели 7 а, а, малки а, конкретни проучвания, а, като сме включили а, управляващите органи, а, аудитиращите органи и други такива. Сега, що се отнася до процедурите и процесите за контрол и аудитиране. Първо искам да кажа, че тези процеси подлежат на конкретни правила. Отчетност, ефективност, разбира се, на споделеното управление. Така че всички а, органи, разбира се, както държавите членки, носят отговорност. Това е споделен, споделеното управление. Друг важен елемент това е, разбира се, намаляване на процента на грешките. Това е, разбира се, е много важно за политическата устойчивост. На трето място и финансовите ползи. Първо, разбира се, да се разкрият нередностите, отклоненията и след това, разбира се, да се възстановяват фондовете. Не на последно място, разбира се, са важни и нефинансовите ползи, които са свързани с а, общото подобрение на разходването. Сега, първо ще се спра накратко за периода 2007-2013 година. Първо, разбира се, комисията направи някои корекции за защита на европейския бюджет като бяха прияти превентивни мерки, като например прекъсвания на плащания и съответно те се прилагат много повече подобни мерки през периода 2007-2013 година, което разбира се доведе до подобряване на системите за контрол и аудитиране. Като крайният резултат беше, разбира се, много положителен по отношение на процента на грешките. Разбира се, че а, трябва да отбележим и а, предизвикателствата, а именно а, сложността, което, която е все още много голяма. Освен това, и разбира се, сложността на системите доведи до увеличаване броя на проверките, на контрола крайна сметка това е, доведе и до подобряване на е, програмите по е, ЕСИФ. Бяха следвани повече иновативни, бяха включени повече иновативни програми, които разбира се в крайна сметка се използваха и се прилагаха по-успешно от бенефициерите. Като в крайна сметка това е много важна цел, а именно стратегическото качество на проектите. Както казах самото начало, това са много специфични процеси, системата за контрол и одит е много сложна и се участват различни органи и заинтересовани страни. Как, кои са тези актьори, като например управляващите органи, които имат изключително важна роля относно извършването на проверки, входа, изхода, изготвянето на доклади и е, препоръки за допълнителни мерки. Съответно, този управляващ орган изготвя и препоръка за назначаване, изготвянето на одити и разбира се изготвянето на годишен одитен доклад от страна на одитния орган. И съответно на европейско ниво, разбира се, комисията изготвя оценка. Това е Европейската сметна палата, която изготвя одитно становище, което се приема съответно от съвета и парламента. И а, по този начин се изготвят годишни одитни доклади за всички европейски агенции и институции, като се отчита финансовите процеси, резултатите и съответно изпълнението на целите по конкретни инициативи. Така че с нашите конкретни проучвания, разбира се, ние разгледахме тези конкретни въпроси, отделните процеси. Първо, системата за назначаване. Много сложна, което разбира се води до забавяне на програмите. Това е предизвикателство също така за управляващите органи. И ние предлагаме, разбира се, проверките, извършвани от тези органи да бъдат по-пропорционални тъй като ние предлагаме подобни проверки да се извършват на статистически принцип. Може би, разбира се, тук ще има смисъл да се просмисли и правното основание за това. Разбира се, цялата тази сложност на системата води, разбира се, до притеснение и притискане от времето за приключването на програмите в срок. Сега, разбира се, становището относно управляването на контролните системи, разбира се, трябва да се извършва пропорционално. И особено когато става въпрос за големи програми, разбира се, трябва да бъдат опростени тези процедури. Извършването на одите одита на тези процеси, разбира се, дава от една страна гаранция и увеличава увереността на съответните органи. от друга страна, разбира се, трябва да се изготвят и конкретни препоръки за подобряване на тяхната работа. Разбира се, че е, има въпроси, които се презастъпват някои а, инструменти, например, са много специфични и съответно те а, по принцип са много сложни. Например, а, програмите за европейско териториално сътрудничество, те са много специфични. Има различия и между държавите членки, що се отнася до моделите за контрол. Някои държави членки, системите са а, централизирани за извършване на одит, в други не в някои страни институционалната стабилност е много по-висока и по този начин може да се ограничи сложността на тези процеси. Освен това, менеджерския капацитет е много различен между държавите членки. И разбира се, правомощията на управляващите органи за изпълнение на своите задължения са различни а също така трябва да се има предвид и взаимовръзката между националното законодателство и европейското законодателство. И не бива, разбира се, да се стига до свръхзаконодателство, защото свръхзаконодателството само увеличава административната тежест. Много е важно да се предостави яснота, логичност на взаимовръзка и последователност в законодателната рамка особено в проблематични и по-специфични области, особено там, когато, например, такива, които се предлагат държавни помощи. Разбира се, ние разглеждаме периода 2007-2013, за да се постигнат, е, стигнем до заключения, които могат е, наистина да бъдат от полза за сегашния период от 2020 година. Е, за някои, в някои случаи, разбира се, държавите членки могат да предвидят допълнителни проверки като например различни видове заплащания под различна форма. Тоест, това е едно по-голямо разнообразие, което може да се предоставя за по-добро разходване на фондовете по отделните програми. И също така е важно, разбира се, например, да се има предвид спецификите на малките проекти и те да бъдат аудитирани по-рядко, например веднъж годишно, преди приключването на проекта. Това са важни мерки за упростяване. А също така, както споменах, сложната програма за европейско териториално сътрудничество, там също са предложени някои мерки за упростяване. Какъв е опита с тези инициативи за периода 2014-2020 година? Като цяло тези инициативи са добре дошли, но те да трябва да бъдат адаптирани, разбира се. Трябва да се гарантира правна сигурност на първо място. А, използват се за целта актове за изпълнение, за делегация, насоки от страна на комисията държавите членки са притеснени, когато одитните резултати са отрицателни, защото понякога комисията следва много стриктен подход, когато резултатите са, някои от резултатите са отрицателни. И това трябва да се има предвид при планирането на бъдещи одити. Разбира се, че е добре да бъде предвидено упростяване на финансовите инструменти, и това да бъде е, много внимателно е, обмислено и е, съответно въведено. Бенефициерите и съответните органи държавите членки се нуждаят от време обаче, за да се запознаят с тези нови мерки и съответно да ги приложат. Като цяло, повечето инициативи, като единния одитен модел, националните назначавания, са доказали своята полезност но е необходимо време, разбира се, те да бъдат налагани и разбира се да няма толкова големи санкции, ако има някакви грешки, които се появят в ход. Имаш и някои нови мерки, които са въведени през периода 2014-2020 година, които осложниха процесите, като например предварителните условия, териториал... интегрирани териториални инвестиции и така нататък. Същевременно обаче усилията по упростяване продължават. Много важен пример това е групата на високо равнище по упростяване, програмата за по-добро законотворчество, целият проект Омнибус. Това са окружаващи примери за държавите членки, които насърчават държавите членки всъщност да приведат в съответствие своята национална уредба. И по този начин, разбира се, може да се подобри упростяването на всички тези процеси, като държавите членки получават или предоставят по-точно целева помощ на бенефициерите, за да се справят по-добре именно с всички тези финансови и контролни въпроси. Сега, да се обърнем към периода след 2020 година. Някои са ключовите е, въпроси. Гъвкавостта. Разбира се, могат да се е, превеждат различни модели на контрол, в зависимост от е, размера финансиране, административния капацитет и така нататък. Може да се използва, например, един модела за един е, одит и той, разбира се, да продължи да се прилага и по-нататък. Какви критерии, например, могат да се използват по отношение на гъвкавостта. Това е много важно да бъде а, определено. Освен това е важно да има хармонизиране между фондовете, обаче трудно се постига на практика това. А, хубаво е ясно да се а, разграничава между различните инструменти, като меко законодателство, твърди правила, насоки, консултации, най-добри практики и така нататък. Сега, конкретните въпроси. Много е важен баланса между резултатите и съответствието са важни елементи, разбира се, които а, са, вземат предвид в сегашния период и хубаво да бъдат взимани предвид и в следващия период, защото съответствието е много важен елемент и също така резултатността. Както казах, редица въпроси ние открихме, свързани с процедурите по назначаване. важно е тези процедури да бъдат опростявани повсеместно. Друг важен елемент това е пропорционалността. а също така опростяване на одита на финансовите инструменти, например програмите за, както казах, многократно посочих като пример е, програмите за териториално сътрудничество. Много важно да се намали административното, административното бреме. Друг важен елемент това е, е намаляване на допустимата грешка, като прагът е 2%. Важно е да продължи дебатът по тези въпроси. Хармонизирането и стандартизирането на правилата трябва да бъде цел, която следва да се следва и за напред. Хармонизиране и стандартизиране между отделните фондове. Що се отнася до аудитиране на резултатите, разбира се, те са много важни, но също така нека да не забравяме и аудитирането на съответствието. Защото по този начин е важно да се гарантира правната сигурност и а, спазването на правилата. Това са различни модели, които наистина могат да намалят административната тежест при извършването на всички тези одити, но е важно наистина все пак да се следва един баланс между отделните подходи и процеси. И не на последно място гъвкавостта е много важен елемент. Трябва да следваме, разбира се, трябва да се опитаме да бъдем гъвкави там, където това е възможно в различни политически области. И разбира се, това е свързано с много ясно разграничаване между твърдите правила, мекото законодателство, насоки, най-добри практики. Това са различни инструменти. По този начин, разбира се, можем да гарантираме, че няма да има дублиране на работните процеси и увеличаване на бюрокрацията. Още веднъж искам да повторя това е най-голямото предизвикателство. Разбира се, грешките и нередностите и тяхното намаляване. Това е много важна цел, но не бива, разбира се, да осложняваме процедурите и процесите. Тоест, както казах, хармонизиране, гъвкавост, смелост, доверие, изграждане на капацитет са всъщност много важни в нашата работа. И разбира се, спазване на сроковете. Разбира се, че има и конкретни процеси и специфики, които трябва да вземем предвид, както казах многократно, процедурите по назначаване, единия одит. Комисията е оправомощена посредством акт за делегация да определи, да приеме стандарти за единни разходи и а, конкретни суми. Така че комисията може да приеме подобна методология. И разбира се, по този начин ще бъдат избегнати допълнителни наредности, които могат да поръчат допълнителни проблеми. Както подчертавам още веднъж колко е важно ясното разграничаване между твърдото и мекото законодателство. Много е важно да имаме раз, конкретни специфични разпоредби по отделните финансови инструменти, например финансови инструменти, териториално сътрудничество. Важно е да има такова разграничаване. Като времено се нуждаем от а, наистина а, мека помощ, от насоки и най-добри практики. Какви са препоръките за конкретните институции? За комисията първо спрем. Тя трябва да изготвя преглед и да е, е, е, променя регламентите и съответно да продължава вече начинатите инициативи. Също така комисията мога да насърчава изграждането на капацитета в държавите членки. И, например, в определени случаи комисията наистина мога да насърчава такива инициативи за упростяване, като организира а, семинари, срещи, изпраща експерти и така нататък. Сега, за Европейската сметна палата. Разбира се, много важно е тя да запази доброто сътрудничество с комисията, а, да споделя резултатите относно одитните процеси, да споделя информацията а, относно извършените одити, което разбира се ще укрепи доверието в а, системата и разбира се в ЕСИФ. Например, одита за резултатите на Jaspers беше известен, извършен съвместно с а, а, Европейската светна палата, както и Полския Висш съдебен съвет. И това е, разбира се, а, доказателство наистина за едно отлично сътрудничество. Разбира се, че а, е, Европейската сметна палата а, е, трябва да координира аудитите е, и също и с държавите членки, защото това е много важно също така за укрепване на доверието. Разбира се, че ЕСИФ трябва да запази своята автономност и съответно Европейската сметна салата да изготвя независимо становище относно ЕСИФ. държавите членки също така би следвало регулярно да извършват преглед на своята национална уредба, за да се избягва, разбира се, свръх законодателство. Но ако държавите членки настояват, разбира се, на национално ниво могат да бъдат извършени доправителни проверки и така нататък. Обаче не бива да се стига, както казах, в никакъв случай до дублиране на работата и на дейностите. Тоест, разбира се, че процесите на упростяване могат да бъдат стартирани от самите държави членки. друга важна препоръка е, например, упростяване на управлението на програмите и системите за изпълнение на, на програмите. И разбира се, програмните органи държавите членки също имат задача да изграждат своя капацитет, да работят целево с конкретни заинтересовани страни. Благодаря ви. Това беше всичко от мен. Thank you. Thank you for this present... Благодаря ви за експозето. Сега ще дам думата на колегите. Госпожа Карел, първо имате думата. Председателката, благодаря ви. Благодаря за тази интересна презентация, господин Фери. Е, така, вие е, представихте доста въпроси, които ние често обсъждаме тук. Вие споменахте е, процеса, пакета Омнибус, по който работите вече вървят и се надявам през юни вече а, да се стигне до а, гласуване да се глас... и наистина с гласуването на новия финансов регламент наистина да се пристъпи към изпълнение на Омнибус. И вие предлагате действително това да се а, е, а, е, случи. Обаче очаквах по-скоро конкретен отговор относно разговори, а, резултатите на анализа на Омнибус – дали действително си има още смисъл от а, а, целият този пакет? Ще видим, разбира се, какво предлага комисията, дали в новия регламент следва да се промени нещо. Но просто бих желала да чуя вашето мнение, дали посоката, която сме поели е правилната или просто се движим в съвсем погрешна посока. Благодаря. Thank you, Ms. Maletic. Благодаря, Зоша Малетич има думата. Благодаря, както каза току-що госпожа Крел. Ние не веднъж сме обсъждали тези въпроси за тези възможности за упростяване и аз някак си оставам с впечатлението, че винаги, когато се опитваме да упростим системата, тя накрая винаги става по-сложна. Надявам се този път поне да успеем за следващата многогодишна финансова рамка да направим нещо по-леко, по-гъвкаво, и в, чрез новия регламент, както вие казахте, да, да хармонизираме всичко. Е, вие посочихте упростяването на стопанската сметка на, на устойностяването. И наистина е, би следвало да изграждаме капацитет за това, тъй като европейските одитни органи самите, те констатират, че когато се опрости процеса на устойностяване на стопанската сметка, броя на констатираните нередности е далеч по-малък, отколкото в общия случай. После го вземем докладите на Европейската сметна палата, според тях повечето от 60% от всички нередности се констатират в процеса на възлагане на обществените поръчки. Това е категорична полука за всички нас. Следва да дадем необходимото техническо съдействие за изграждане на необходимия капацитет държавите членки в интерес на крайния бенефициер. Така че договарящите органи, особено по повод на крупни проекти, да реализират по-леко, по-правилно обществените поръчки понеже остана с впечатлението, че при, при тази система всеки отделен крайен бенефициер или, или изпълнител се опитва да изгради у себе си капацитет за участие в обществени поръчки, никога няма да успее в това. Винаги ще се появява голям брой нередности. Това според мен е най-големият проблем. За, за капацитета, за, за общия капацитет за обществени поръчки и знае, че що се отнася до държавните и до обществените поръчки, това са най-големите, най-тесните места. Там има най-вече слабости. И друго нещо, което споменахте вие също, и то е важно, е доверието. Изключително важно е да си вярваме, да, да разчитаме едни на други. Не е добре европейското равнище нали, да контролира всички национални институции, след това националните институции непрекъснато контролират крайните бенефициери и на всичкото отгоре частноправните субекти са длъжни да спазват уредбата за обществените поръчки, макар и в техните проекти обществените средства от структурните инвестиционни фондове на Европейския съюз възлизат едва на 30%. И заради тези 30% те трябва да, да изградят у себе си капацитет за обществени поръчки и да прилагат съответната уредба. За да се предпазят, ние фактически се опитваме да ги предпазим от самите тях. Кращата цена, целта в частния сектор е да, да се реализира максимална възвръщаемост на вложените средства. Още повече те участват за 70% в инвестицията. И би следвало да им, да им имаме по-голямо доверие. Благодаря. Господин Фери, това бяха нашите въпроси. Имате думата. Благодаря ви. Що се отнася до първия въпрос за така наречения нормативен омнибус, общо взето подкрепяме внесените предложения. По, по, по-голяма степен да се разчита на единния одит, на, на еднократния одит. упростяването на стопанската сметка. Да, ние, ние смятаме, че тези инициативи са важни и те трябва да се реализират през следващия период. Оговорката обаче е, че за да се реализира всичко това, трябва да е на лице, както се казва тук, доверие и капацитет. В един от в няколко от случаите, с които сме се запознали, констатирахме подобен процес. Възниква конкретен въпрос от управленски орган от държава членка, на вниманието на комисията, комисията издава някакви указания, тези указания веднага се вземат на въоръжение, така да се каже, от всички контролни органи в държавите членки като задължителна, като норма. А тук става въпрос за съвет, който е даден на отделен управленски орган в даден момент. И така се трупа, знаете, планината от документи. И, и наистина, системите трябва да се опростят и рационализират. Но наистина, необходима е нормативна яснота, Необходим е капацитет административен и доверие. Така че тези много полезни инициативи наистина да се реализират. А, а, по втори въпрос съм изцяло съгласен с госпожа депутата. Благодаря. Е, благодаря ви за участието, за, за направеното експозе, за дадените отговори. С това се изчерпва дневния ред. Практически остава само точка разни. Има ли такива по точка разни? Няма. Да ви напомня, че следващото ни заседание е насрочено за 20 юни, сряда от 9 часа сутринта. Позволете ми също така да благодаря на преводачите, казва любезно председателката. Благодарим, госпожо председател, и приятен следобед на всички. Закривам заседанието.